Uh, Колеги, искам да открия заседанието и за това ви моля да запазите тишина. Алан Ламасур ще закъсне Нещо свързано с закъснение на влака. Не знам дали Става въпрос за стачка или нещо друго, но до 4.30 той няма да успее да дойде. Ще имаме промяна в дневния ред, за да дадем възможност на председателя да се придвижи. Ще имаме съобщение на председателя. След това ще гласуваме доклада на Ивайло Калфин. Става въпрос за европейските гаранции, за Европейската инвестиционна банка. Това ще е първата тема, която ще гласуваме. Искам да поздравя Сега чувате ли ме по-добре? Извинете, каза председателя казвах, че ще започнем заседанието с реки промени, за да дадем възможност на председателя да пристигне и тогава да се обсъждат важните теми. Първо ще гласуваме доклада на Ивайло Калфин, за финансирането на ЕИБ. Сидония, нашата колега от Польша, има рожден ден. Поздравления за Сидония. We, we well and, uh, may... Желам ти всичко най-добро и може би да се присъединим за по една напитка след това. Но нека да сме сериозни. На 7 ноември ще има съвместно заседание от uh, 14.15 до 4 часа в 2Q2 ще се говори за финансовият регламент за PPP органи. Мисля, че са ви изпратени документите по тази тема. В 2.15 че започна съвместно заседание по темата. Можем ли да преминем към списъците за гласуване? Важно е да се да разясним, че е, след като бъде гласува на доклада, ще се даде мандат за започване на преговори с, с съвета. Необходимо е повече от мнозинството от на членовете да одобря това предложение. Това е съгласно член 17, извинете, член 70 или не 2 от правилника. Мога ли да започна сега, като ви приканя да гласувате? Първото гласуване е свързано с изменение 17. Разполагате ли с картите си за гласуване? Надявам се и аз да си нося моята карта за гласуване. Could I then see uh, on amendment 17? 17 изменение за против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, поправя се оратора, приема се. Не, отхвърля се. Не, приема се. 66-то изменение за против въздържали се, отхвърля се. 67 и 8 заедно за против въздържали се, приемат се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19. Извинете, има коментар от залата. Когато приехме 67-о изменение, това означава, че 18 и 19 и 22 са обхванати. I have amendment 2 is covered. Или изменение второ е обхванато. Thank you for that, Ivalo. You're correct. Благодаря ти, Вайло. Прав си, да. 69-то за против, въздържали се, отхвърля се. 70-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 19-то за, против, въздържали се, от, а, приема се. 20-то за, против, въздържали се, приема се. 23 отпада. 71-во за. Против. Въздържали се. Приема се. 71 за. Извинете. 20 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 72 за против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 73 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. За. Против. Приема се. 23-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15 е следващото. За. Против. Коментар от залата без микрофон. Amendment 15 is what we went to next. As amendment 15 cover... 15 също е а, обхванато. Amendment 15, Ivar, Ivar will be thinkers next. Before... Ивайло, според теб, кое е следващото 15-то? 17-то беше обхванато от компромиса. А, идентични са тогава, добре. As well, okay. 18. Okay, amendment 18. 18 за. Против въздържали се, приема се. 24-то за, против, въздържали се, приема се. 76-то за. Да, и то е обхванато. Добре. Пет... Е, компромис Б за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 изменение за, против, въздържали се. Да проверим. Electronic check. Everybody voted? Всички ли гласуваха? Приема се. Двайсто за. Двайсто. Добре, с 20 приключихме току-що. 26 съвместимо. Компромис С или 26. Да, 26 за. Против. Въздържали се, приема се. Компромис С за. Против. Въздържали се, приема се. 21 изменение, 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е e, за. Против. Въздържали се. Приема се. 24. Не, 84. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17. то Което е идентично. 23 от 9 за против въздържали се отхвърля се F Компромис за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 е идентично, 25 кой е за, против, Въздържали се. Електронно гласуване. Нека проверим. 25-то изменение. rejected. 19 то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 29 от оттеглено. 87 с устно изменение от докладчика. Искаш ли да кажеш нещо? Да, господин председателю, устното изменение е в приложението към списъка за гласуване. искам да предложа следното. Нека да се внесе повече яснота в текста, като се включи в устното изменение. The Landing Operations и така нататък. Операциите по кредитирането на A и Б трябва да бъдат в унисон с стратегиите за развитие е, в страните бенефициери и ЕИБ трябва да изисква проектите от проектите и така нататък. кой е за, против, приема се. Изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 изменение е отеглено, 88 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 31 текон за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 300 изменение за, против, въздържали се, приема се. Може ли да проверим 300 изменения от ЕКОН? Voted, voted. Everyone voted? Всички ли гласуваха? Приема се 13 гласа за, 12 против. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. Moving on to amendment 21. 21 от Инта. То е покрито вече от 89-то. Трябва да гласуваме. 21 тогава. За. 21 от Инта. За. Против. Въздържали се. А, приятелно да проверим. Everyone voted? Всички ли гласуваха? Още един глас е необходим. Приема се. 32 от ЕКОН за, против, въздържали се, приема се. 31 изменение от докладчика за, против, въздържали се, приема се. 90-то изменение за против въздържали се приема се 22 идентично с 90-то 33-то също 32 е обхванато 31 27 е обхванато 31 компромис G латинско G за против въздържали се, приема се. 33-то от Афет за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, поправя се председателя. 23 от Инта за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш, за, против, въздържали се, приема се. 95-то на Ян Молдър, за, против, въздържали се, приема се. 33-то от докладчика за, против, въздържали се, приема се. 35 е съвместимо. За, против, въздържали се, приема се 29-то, вече е обхванато, 24-то също, 304-то е отеглено, 96-то за, против, не много вдигнати ръце виждам. Въздържали се. Приема се. 25 за. Против. Въздържали се. Електронно гласуване по 25-то. Добре. Всички ли гласуваха? Right. Приема се. 97 е обхванато 96-то. Изменение 300 идентично с 97. 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. 31 от 9 за против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 26 от Инта за, против, въздържали се, приема се. 98 от Ян Мулдър и устно, изменение. I would, uh, I would... Аз предлагам да подкрепим изменението на Ян Мулдер с малко устно изменение. То е в приложението. Включихме думите where possible, където е необходимо. Където е необходимо, трябва да се гарантира, че компаниите и финансови институции, които са включени в транзакцията, оповестяват публично информацията, свързана с бенефициерите. Ам, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 37. Докладчика е за? Против? Въздържали се? Приема се. 99. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 27. Идентично с 99. С екон също. Изменение 100. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 32 от 9. Обхванато е. Не го гласувахме. Добре. 32. Кой е за? Против? 32 изменение от 9. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Той първо Тян Мулдър за, против, въздържали се, приема се. 36 от Афет за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Page 2. Страница 2, изменение 37 на Афет за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение четвърто докладчика. Ивайло. Имате коментар ли? Да. Устното изменение включва нов параграф 5а. Accumulated in the facility for your mediterranean Investment and Partnership shall constitute external assigned revenue for the guarantee fund for the external actions. This is an... Който гласи това. Това е устно изменение, което трябва да бъде е, в синхрон с съображенията и съответните членове. Благодаря, Ивайло. Не мисля, че някой възразява на това устно изменение. Нека да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 на АФЕТ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 на докладчика. Приема се. Изменение 37 на икон за, против, въздържали се, приема се. Изменение 102 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 което е идентично на изменение 39-то, така ли? Добре, гласуваме изменение 38 на Екон за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 40 на Афет, което е съвместимо. За, против, въздържали се. Приема се 41 на Афет за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 което е идентично. Изменение 103 за, против, въздържали се, приема се. Изменено, изменение 39 на докладчика е оттеглено. Не, изменение 40 на икон за, против, въздържали се, приема се. Не се ли приема? Какво стана с изменение 40? Отхвърля се. Да, и аз така мисля. Изменение 104 за, против, въздържали се, приема се. 300, което е обхванато от изменение 104. Преминаваме на 105 на Ян Мюдър за, против, въздържали се, приема се. 301 43-то на Афет за, против, въздържали се, приема се. 106-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 44-то идентично с 107 затова гласувам изменение 40 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 108 за, против, въздържали се, приема се. 45 на Афет за, против, въздържали се, приема се. 34 на 9 за, против, въздържали се, приема се. 46 на Афет за, против, въздържали се, приема се. 109 обхванато 46-то, затова гласуваме 35-то. Трябва да гласуваме по изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 на Екон за, против, въздържали се, приема се. 36 на 9 за, против, въздържали се, приема се. 42 на Екон за, против, въздържали се, приема се 43-то на икон, което е идентично с изменение 36 на 9. Преминаваме към компромис изменение първо. И, извинете, за против, въздържали се, приема се. Имаме разделно гласуване по изменение 44-то. Гласуваме първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме анблок. Изменения 113, 114, 116, 119, 122, 124, 126, 127 и 128. За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 Отхвърля се. Okay, move on to amendment 49 from... Изменение 49 на АФЕД за против въздържали се мисля, че се отхвърля да, отхвърля се изменение 130 частично обхванато добре, гласуваме го изменение 130 за против, въздържали се, приема се. Съображенията. Компромис J. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, Приема се изменение второ на докладчика за, против, въздържали се. Приема се изменение 44 за, против, въздържали се. Приема се изменение трето на АФЕЦ за, против, въздържали се. Приема се изменение трето на докладчика е оттеглено. Изменение 45 60 и 69 бяха отхвърлени, така ли? Добре, гласуваме по 45 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 46, устно изменение от докладчика. Ивайло. Пезиман. this is uh, the last uh, Последното устно изменение, което може да откриете отново в приложението мога да го изчита цялото. В него се говори за използване, кумулираното използване на фондовете, включително и фонда за Средиземноморския регион, който ще бъде част от мандата. Ако искате, мога да изчита текст. Не, не мисля, че някой възразява на устното изменение. Гласуваме го за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, Отхвърля се изменение четвърто на Афет за, против, въздържали се, приема се. Изменение второ на 9 за, против, въздържали се, приема се, ако не се лъжа. Приема се. Нека проверим за всеки случай. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Компромис К. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към изменение 49 то на господин Торвалдс. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение четвърто на 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение второ на икон за, против, въздържали се, приема се. Изменение пето на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение пето на 9 за, против, против, въздържали се, приема се. Изменение трето. Допълнение към съображение 11 на Инта. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за. Изменение 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 на Афет за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 на 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 на инта за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 на ЕКОН, обхванато от изменение 6 на 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. Изменение 7 на АФЕТ, което е идентично с изменение 51. Изменение 7 на 9 се приема. Изменение 4 на икон за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 на инта за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 на икон. Разделно гласуване. Поискане на АОД гласуваме първата част за против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, различно мнозинство, но се приема. Изменение 52. Обхванато изменение 7. Изменение 52. За против, въздържали се, отхвърля се изменение 8 на АФЕТ, за, против, въздържали се, приема се изменение 6 на Инта, идентично на изменение 52. Изменение 6 на Инта, за, против, въздържали се, на Екон, поправя се председателя. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 на икон, идентично с 52. То е обхванато вече. Добре, изменение 8 на докладчика за против, въздържали се, приема се. Изменение 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 на 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 на Екон, което е идентично на изменение 53, така че се приема. Изменение 7 е обхванато също от изменение 53. Was... What is Econ 8? Econ. Yeah. Yeah, but Econ 8, Econ 8 was rejected too. Because they say Econ. You have to vote. You have to vote. We have to vote on a... Всъщност трябва да гласуваме по изменение 8 на Екон. Не, гласуваме изменение 7 на Инта. За. Гласуваме изменение 7 на Инта. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 54. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 8 на Инта е идентично. Така че то пада. Компромис Л. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9 на Инта. За. Против Нека да проверим електронно. Изменение 9. За. Проверявам електронно. Край на гласуването. Моля, гласувайте. Adopted. Приема се. Изменение 10 на АФЕТ за Против. Отхвърля се. Компромис М. За. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с изменение 11 на Афет. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Н. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис О. За. Против въздържали се, приема се. Компромис П за, Sorry, it's colored in here. It's been covered. Right, Amendment 13. Гласуваме изменение 13. Изменение 12 на 9. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. Изменение 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 на Екон за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 на 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 на Инта. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13 на Екон е съвместимо. Така случай ще го гласуваме. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12 на Екон. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15 на Афет. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14 на 9 е обхванато. Продължаваме с изменение 14 на Екон. За. Гласуваме изменение 14 на Екон. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 14 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16 на Афет. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15 на Екон. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15 на докладчика е оттеглено. Има устно изменение, което вече беше обхванато. Не, добре, в такъв случай гласуваме изменение 62. С устно изменение. Докладчикът всъщност променяме само мястото на годишният доклад. Благодаря за това уточнение. С това уточнение гласуваме изменение 62 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 63 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 е съвместимо за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Гласуваме електронно по изменение 17. Thank you. PPs, I'm sure. Афет 17. Гласуваме Афет 17. Well, can we check? Okay, can we check? Have we finished the check? Край на гласуването. Приема се. Изменение 13 на Инта. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 17 на Екон. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 18 на Екон. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 19 на Екон добавка към съображение 22А за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 65 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. докладчика. Струва ми се, че имаше грешка в списъка за гласуване. Все пак смятам, че трябва да гласуваме по 9.15, тъй като в компромиса не пише това изменение да е включено. Да, действително има грешка в списъка за гласуване. Така че гласуваме изменение 15 на 9. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме окончателно по текст с измененията. За, против, един глас. Против, няма въздържали се, приема се. А сега моля да гласуваме окончателно за законодателната резолюция електронно. Electronic vote. Електронно гласуване. Okay. 33, 34, one more, no? Okay, vote closed. Прекратете гласуването. Приема се. И сега гласуваме окончателно за решението за започване на междуинституционални преговори. Имаме нужда от абсолютно мнозинство. Така че гласуваме окончателно по електронен път за започване на междуинституционални преговори. Моля, гласувайте. Three, Closed. Край на гласуването. 31 гласа за, 1 глас против. За това приключихме с гласуването на този текст и връщам председателството на нашия председател. Bien, mes chers collègues. Така, скъпи колеги, продължаваме заседанието. Извинете ме за закъснението. Благодаря на Джордж Лайън, че пое председателството вместо мен и се справи отлично, тъй като моите гласоподаватели следят в интернет заседанието на нашата комисия по бюджета, както и вашите гласоподаватели най-вероятно. И една от моите гласоподавателки ми се обади, докато пътувах не сам, и ми каза, някой води в момента заседанието, не сте вие, но те ще се справя по-добре и от вас. Alors, on va continuer. И така продължаваме. Всъщност предлагам ви да продължим с по-малките гласувания, тъй като предишното гласуване беше доста сложно и тук бих искал да, всъщност, да поздравя Ивайло. Имаме нужда от всъщност да гласуваме по няколко трансфера, след което ще продължим с важният политически въпрос, предвиден за днес, а именно бюджетните преговори. И ще ви представя отчета от помирителният комитет вчера, ще ви представя графика за тристранната среща утре и по-нататъчно продължаване на бюджетната процедура. А така по, по отношение на трансферите имаме два трансфера, които засягат бюджета на комисията. Джовани, ще ни ги представиш ли двата? Само чертям за Euh, alors, rectificatif. Giovanni, il y a deux... Всъщност, корекция. Говорим за трансфер 26, т.е. общият трансфер, който е свързан с бюджетните преговори, така че повече ни го представиш. Не можеш да ни представиш 35-ти трансфер. Да. Трансфер номер 35 е свързан с а, допълване на нуждите от а, финансови средства, средства, свързани с разходите, свързани с миграционните потоци. Както знаете, държавите членки имат нужда от допълнителни средства в рамките на общата система за убежището и за това предложението на Европейската комисия има за цел увеличаване на средствата по бюджетния ред, свързан с мерките, които се предприемат в случай на масов притък на бежанци в размер на 10 милиона евро и съответно се предвижда съкръщаване в размер на 10 милиона евро на редици бюджетни редове, свързани с развитието на селските райони, както и по други бюджетни редове от функция 2 бюджетни редове, които не са били освоени към края на годината. Освен тези средства, предвид факта, че искат са насочени за помощ на беженците, ви предлагам да гласуваме незабавно, тъй като, както знае, в началото на годината нямаше нужда от много средства по този бюджетен ред, но предвид случилото се през годината, налично тези средства се, се от първа необходимост и затова ви моля да гласувате за този трансфер. Благодаря ви за против един, двама, въздържали се няма, приема се. И така приключваме с трансферите, свързани с комисията. По другите раздели също има редица от трансфери. Дерек Вон е тук то ще ни ги представи институция по институция. Имате думата. Uh, Благодаря, господин председателю. Ще е, ги обединя, за да съм възможно най-бърз. Има три искания е, за трансфер плюс едно техническо искане. Първо, първият трансфер е свързан с комитета на региона. Иска да прехвърлят средства от е, писмен устен превод и ем, да прехвърлят средствата към различните бюджетни линии, включително разходи, свързани и с, с създаването на нова политическа група. Надявам се, че колегите ще подкрепят подкрепят това предложение. Става въпрос за 250 000 евро. Втората, второто искане е за около 1 милион евро. От а, различни спестявания а, трябва да дадат тези средства и а, от бюджетни линии за почистване и а, охрана, средствата трябва да отидат за оборудване и така нататък. Третото искане е от омбудсмана в размер на 63 000 евро. Ще се съберат много малки суми от различни бюджетни редове и ще се влеят там, където трябва. Няма някакви противоречия, свързани с това искане. Има и още едно искане от технически характер от Сметната палата. Това е свързано с щатното разписание и за смяна статута на един от служителите. Препоръчвам на колегите да подкрепят тези предложения. Добре, благодаря ви. Ще гласуваме институция по институция защото не може да гласуваме анблок за толкова различни институции. Гласуваме комитета на регионите. За, против, един, двама, трима въздържали се, приема се. Външната служба за, против, един, двама, трима, същите трима, въздържали се, приема се. Сметната палата за, против, въздържали се, двама въздържали се, приема се. По омбудсмана за, против, един, двама против, въздържали се, приема се. Добре? Няма нищо по отношение на политиката, по отношение на сградите, което означава, че може да се върнем към основната точка на нашия дневен ред. Резултатите от помирителната процедура вчера. Разглеждането на проекта за коригиращи бюджети, за междуинституционалната финансова рамка и определяне на последващите преговори по бюджета за 2014 година. Ще има тристранни преговори утре и помирителна процедура следващата седмица. Противно на нашия обичай, аз ще представя информацията, след това ще дам думата на докладчиците. Всички тези от вас, които искат да кажат нещо, могат да поискат думата. Добре дошъл сред нас и на генералния директор на ам, Генерална дирекция бюджет на комисията, който също ще се изкаже след това. Марителната процедура, която се проведе вчера, протече в присъствието на литовския министър и на посланниците. Срещата трая между 2 и 3 часа. Всеки имаше възможност да представи позицията на институцията, включително и комисията, мнение във връзка с темите, които все още не са разрешени разрешени. Както знаете, помирителната процедура обикновенно а, засяга само годишния бюджет, но както всяка година, това е една възможност за дискусии по досиетата като цяло и възможност за намиране на средства за неизплатените а, задължения. Засегнахме и въпроса за края на преговорите на междуинституционалната финансова рамка, както и проектите за коригиращи бюджети. Съвета потвърди своята позиция, която всички ние познаваме. Позиция приета на заседание на съвета ЕКОФИН. Позицията на съвета е, че проекта за коригиращ бюджет 7 се приема от съвета. Проекта за коригиращ бюджет 8 и прословутите 3 милиарда и 9 или втората част на бюджет 2 също е приета от съвета с обаче едно съображение, в което възнамеряват влизането в действие на този коригиращ бюджет да се обвържи с влизането в сила на коригиращия бюджет 9 влизане в сила съгласно гласуването на коригиращия бюджет 9, резултат от гласуването в съвета. Ако си спомняте, тук ставаше въпрос за мобилизиране на фонда Солидарност в полза на много от регионите, които бяха жертви на наводненията Германия, Австрия, Чехия. 400 милиона евро ще бъдат мобилизирани и за тези 400 милиона евро съвета възнамерява да използва средства, като почерпи от общия трансфер. Т.е. това ще бъдат неразходвани средства, които ще се използват чрез общ трансфер. При тези условия съвета прие общия трансфер, в който се взима 400 милиона, за да се финансират и да се обещетят тези региони. В частност, средствата, които остават, включват различни бюджетни редове, по смисъла на които е, ще се използват средствата за случаи идентифицирани от Европейската комисия, като съвета също трябва да каже своето мнение по въпроса. От друга страна, разгледахме и още една също толкова важна тема. Политическото ни споразумение по многогодишната финансова рамка и започването на процедурата за реформа на бюджета на европейско равнище, както и създаването на група на високо равнище. Ако си спомнят, имахме декларация, прията от трите институции, в която се казваше, че а, тази група трябва да проведе първото си заседание някъде а, около момента, в който се приеме и а, общия бюджет от парламента. В тази декларация се определят и основните линии, основната роля, както и мандата на тази група началото на работата на тази група, междинните действия, както и влизането в сила на решенията на тази група на високо равнище. Някои подробности трябва да бъдат доуточнени. Парламента в своята декларация от 3 юли заяви нещо, което многократно сме повтаряли, а именно, че парламента изисква гаранции във връзка с условията на действие на тази група на високо равнище. Това е необходимо, за да може парламента да даде окончателното си одобрение на многогодишната финансова рамка. Та имахме представяне, след което нашите докладчици представиха и позицията на парламента. Както се бяхме разбрали с координаторите на подготвителните заседания, заявихме, че можем да поставим на гласуване на Комисията на бюджета коригиращите бюджети, свързани с многогодишната финансова рамка. Самия регламент Ивайло Калфин имаше възражение, той ще каже нещо, може би, след малко. Та регламента за МФР, както и двата коригиращи бюджета, които са пряко свързани с МФР, има един трети, шести регламент, който приехме преди 15 на дни. Та бюджет номер 7, изискан от Европейския съвет, това е една техническа корекция, която е необходима за съвета, за да може да се стигне до единодушие сред неговите членове. Обсъждали сме вече тази тема и още от самото начало казахме, че парламента желае да се прилага буквално споразумението, до което стигнахме. Три държави и Фонда за солидарност все още не се бяха появили в този момент, в момент в който приемахме решението, съвета и комисията решава да се разреши по друг начин проблема, но това не се отразява на общото ни споразумение. Всички трябва да бъдем лоялни партньори, така че казахме, че ще го подложим на гласуване. По бюджет 8, прословути 30 3,9 ще а, ги поставим на гласуване, но ще чуем и докладчика, който ще ни обясни, който ще ни каже, че гласуването, което ще проведем по бюджет 8, всъщност не отговаря на а, духа на гласуването в съвета, но това всъщност няма значение. Съвета направи политическа връзка между 8 бюджет и 9 ти бюджет, но това си е негов проблем. От правна гледна точка това не е възможно, но от политическа гледна точка съвета има нужда да поступи по този начин. От правна гледна точка това, което предлагаме е гласуване, което е издържано от правна гледна точка. Гласуване, което отговаря на това, което ще се проведе в съвета. Т.е. гласуваме по предложението на Европейската комисия. На базата на резултатите от гласуването в парламента ще възникне и различие в текста на съображенията, защото в версията на гласуването на парламента ако разбира се получим одобрението на пленума, председателя на парламента ще трябва да подпише коригиращия бюджет 8, с което този коригиращ бюджет ще влезе в сила и ще трябва да бъде приведен в изпълнение, защото Съда на Европейския съюз цялата си мъдрост миналата седмица потвърди, че от Лисабонския договор нататък Само и единствено подписа на председателя на Европейския парламент дава правна сила на съответния акт. Така че дойде момента, в който на равнище Комисия по бюджетни въпроси, подчертавам, Комисия по бюджетни въпроси, т.е. това е наша отговорност, момента, в който нашата комисия ще подложи на гласуване текста свързан с МФР. Що се отнася до коригиращия бюджет 9 за обещетенията от 400 милиона, както и общия трансфер. Тъй в това отношение дойде момента да гласуваме. Ще гласуваме обаче не както се гласува в съвета, защото сме на различно мнение от него. А за да може да водим преговори с съвета в рамките на тристранната среща утре или следващата седмица на помирителната процедура, е необходимо ние да гласуваме нашата позиция. Докладчика се нуждае от позицията на Комисията по бюджетни въпроси. Тези два текста за деветия бюджет и за общия трансфер са част от пакета за преговори за бюджета за 2014 година, който пък пакет ще бъде обект на дискусии следващата седмица. Господин Янсен ще обясни, госпожа Янсен ще обясни какви са различията в позициите във връзка с бюджет 2014 година. Това е всъщност втория законодателен пакет, по който трябва да изковем нашата позиция днес, за да може Комисията по бюджетни въпроси да може да води преговорите утре и следващата седмица. Или с други думи, по-простичко казано, ще гласуваме по два законодателни пакета. Можем да приключим пакета за МФР на равнище Комисия по бюджетни въпроси, трябва да уточним и позицията си по пакета за бюджета за 2014 година. Това е актуалната информация, която исках да ви представя. Нека чуем първо Джовани, а след това и останалите. Смятам, че е, изложението на председателя беше достатъчно подробно, що се отнася до този пакет, който трябва да гласуваме. Говорим за МФР и за коригиращи бюджети 7 и 8. Искам да допълня нещо, така че да кажа, че има различни позиции по коригиращ бюджет 9 за глобалния трансфер. Искам да припомня на колегите, че съвета в писмена процедура потвърди решението от АСТФАО и а, за финансирането на коригиращ бюджет 9 Става въпрос за, за средства в размер на 400 милиона евро, които трябва да дойдат от глобалния трансфер. обаче чрез гласуване в съвета се направи опит да има друго преразпределяне на средствата, именно финансирането да дойде от соли... фонда за солидарност. Много често провеждахме срещи с представители на държавите членки и посочвахме, че ам, за финансирането на социалния фонд са необходими ам, свежи средства и то една година след като ам, плащанията бяха спряни от съвета. И след като бяха прияти предложенията за коригиращи бюджети в съвета, знаем а, а, колко средства ще трябва да бъдат прехвърлени в новия бюджет за следващата година. По тази причина искам да предложа на комисията по бюджет, що се отнася до КБ-9 да гласува така, че да бъдат предвидени свежи средства. И относно предложението за 400 милиона евро в рамките на глобалния трансфер да бъдат подкрепени от нашата комисия. Има различни позиции от страна на бюджетните органи. В бюджета се предвижда в такива случаи да се приема по-малка сума, именно тези 109 милиона, които бяха одобрени от съвета. Но има и а, Друга възможност, която може да пристече от това, че ни няма да сме на същата позиция на каквато е съвет и това може да бъде разяснено по време на тристранната среща утре или а, следващият път, през следващия месец, когато може да се стигне до отлагане на бюджета. Никой няма интерес от това. Не. Благодаря, Джовани. А, не искате ли да добавите нещо, в частност по отношение на бюджета за 2014 година? Uh, Искам да кажа, че съм съгласна с предложената от Тепи Джовани линия на относно КБ-9 и глобалния трансфер и връзката им с бюджет 2013 година. Много е трудна ситуацията по отношение на плащанията. Има различия между четенията в съвета и четенията в Европейския парламент, но тук става въпрос за принципни неща. Плащанията а, няма да бъдат подплатени с достатъчно средства през следващата година, въпреки че ние гласуваме и сега коригиращи бюджети. Има и предложение за 2014 година и с този бюджет би трябвало да се покрият всички ам, задължения, ам, проистичащи от правните разпоредби. може да има все още неплатени сметки, но те ще могат да постигнат своите правни, да изпълнят своите правни задължения но пък за комисията нещата ще станат много трудни и тя няма да може да се справи. Трябва да сме силни, разбира се, но някак си ми се струва, че съветът иска да съкрати средствата, за да има средства за фонда за за Европейския социален фонд и фонда за приспособяване към глобализацията. Ние трябва да преговаряме така, че да отидем отвъд таваните. Стават въпроса, те казват, да, става въпрос за таваните за кредит, бюджетни кредити за поети задължения, но не и за плащанията много големи принципи са изложени на карта и ние разбира се, трябва да сме много силни и да държим а, на нашата позиция. Как ще бъдат свържени тези неща? Има разлики в бюджетните кредити за поети задължения между съвета и парламента. Има принципни споразумения. Съвета не иска да бъде включван инструмента за гъвкавост. Те смятат, че трябва да се остане под тавана. Там са основните проблеми, но много трудни ще са преговорите, свързани с бюджетни кредити за плащания. Хелга Трюпел, благодаря. Искам само да потвърдя, че подкрепяме казаното от Лавия и че са необходими свежи средства за Европейския социален фонд. Искам да кажа, че ние се при... придържаме към тази позиция. Ивайло. Благодаря, Хелга. Ивайло. Благодаря ви, господин председател. Е напред по пакета, свързан с многогодишната финансова рамка. Напълно подкрепям, казвам, предложението на Джовани. Това е и позицията на нашата парламентарна комисия. Струва ми се, че би трябвало да гласуваме проектите на коригиращи бюджети 7 и 8, както и проект на коригиращ бюджет номер 9, както вие предложихте, като тук ще гласуваме с несъгласие. Отново следваме същият принцип, а именно, че фондът за фондът, фондът солидарност не следва да се финансира чрез преразпределения защото ако последваме предложението на съвета, ще поставим един много опасен за бъдеще прецедент. Съвсем ясно е, че нямаме възможност да използваме гъвкавост до края на годината, но все пак ми се струва, че съвета може да положи малко усилия и да намери необходимите средства за покриване нуждите на фонда, без да се прибягва до преразпределения. Също така си отбелязах и позицията на Европейската комисия, според която тези 5,9 милиарда евро в общият а, а, трансфер са жизненно важни за изплащане на средства, свързани с хуманитарната помощ. Ето защо аз напълно подкрепям стратегията, предложена от Джовани. А относно гласуването по съгласието за МФР, бих искал да ви предложа на вас и на колегите да го гласуваме на следващото редовно становище комисия на 14 ноември. Гласуването не е жизненно важно, пак ще успеем да, да сме на време за пленарното задание през ноември, така че няма да се стигне до създаване на допълнително напрежение се опасявам, че ако гласуваме днес, няма да сме напълно наясно с окончателния текст по МФР, тъй като съвсем наскоро беше постигнато окончателно споразумение по кохезионните фондове, макроекономическата условност и всичко останало. Все още не разполагаме с консолидираният текст, не сме наясно дали ще има изменения по член 8 и член 21 на МФР. Съгласен съм с вас. Може би това ще бъдат само технически корекции, но преди да гласуваме текста, трябва да сме запознати с всички изменения, включително и с техническите корекции. Освен това, оставам с впечатлението, че липсва ентусиазъм от страна на съвета за участие в групата за собствените ресурси и ми се струва, че това е въпрос, който също трябва да бъде доизяснен преди да дадем зелена светлина и да гласуваме в пленарна зала. Има няколко висящи въпроси. Разбирам, че по някои от тях най-вероятно ще се постигне добър резултат, като например въпросът за делегираните актове, които засягат и останали парламентарни комисии. Но все пак казвам, добре ще бъде да изясним всички тези въпроси преди да гласуваме окончателно по МФР и спокойно може да гласуваме на 14 ноември. Ще разполагаме с достатъчно време, за да внесем текста в, за гласуване в пленарна зала на следващата ни пленарна сесия. Благодаря ви, Салвадор Гарига има думата. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с Джовани. и с неговото предложение относно проекта на коригиращ бюджет. Предложението му напълно отговаря на резултатите от първият помирителен комитет, който заседава вчера. Върхи това не съм напълно съгласен с предложението, което направи Ивайло. Ивал ни препоръчва да не приключваме работа по член 8 по споразумението сключено с комисията и съвета по макроекономическите условия. И всъщност използваме преговорите по този член, за да отложим с една седмица окончателното гласуване. Аз разговарях с колегите, които заседават в Комисията по регионално развитие, разговарях и с представители на съвета и ми се струва, че постигнато споразумение е напълно удовлетворяващо и че Комисията по бюджети може да гласува без никакви а, задръжки. Не смятам, че отлагане на седмица е добра идея на 4, ако гласуваме на 14, няма нищо да спечелим, само ще отправим едно лошо послание, което според мен е напълно излишно. Ето защо НБ предпочита да гласуваме по МФР днес. Благодаря ви. Гласуването по пленарна зала ще бъде на 20. 19 или 20. А следващото заседание на Комисията по бюджети е на 14 ноември. Господин Хартунг има думата. Voorzitter, dank u wel. Eh, het standpunt eh, van mijn partij uiteraard eh, over 2013, dat is u genoeg bekend. Dat heb ik in Straatsburg afgelopen. Благодаря ви. Позицията на моята политическа група е напълно ясна. Отново имах възможността да я представя и в Страсбург. Ако Европейския парламент продължава да настоява и продължава да а, надхвърля приемливото за съвета, то има, опа, има опасност да не се стигне до успех в съвета. А знаете, че в съвета трябва да се гласува с единодушие по многогодишната финансова рамка. Мерси, Ян Мулдер. Благодаря да има Ян Мулдер. Благодаря, господин председател. Аз също подкрепям идеята за отлагане на гласуването на МФР. Съгласен съм с Ивайло. Дългосрочният ми опит с, с съвета ми показва, че не можем да бъдем прекалено предпазливи. Трябва да имаме всичко разписано черно на бяло, да го разгледаме много внимателно, след което да гласуваме. Не смятам, че ще има някакви, край, някакви последици от отлагането на гласуването, така че ви предлагам да го приемем. А, не съм много сигурна дали трябва да гласуваме и по ПКБ-7, тъй като той е пряко свързан с МФР. Затова ви предлагам, когато гласуваме по МФР, когато и да е това, да гласуваме и по ПКБ-7, тъй като, пак казвам, те са много е, близко свързани. А ако не разполагаме с необходимите данни, за да може да гласуваме по МФР, нека тогава да отложим и гласуването по ПКБ номер 7. Благодаря ви. Мерси, Ян. Мсю Годманис. Господин Годманис. Благодаря ви, господин председател. Бих искал само да осведомя колегите от Комисията по бюджети като член на екипа, който преговаря по а, регионалните фондове и фондовете за сближаване. И мога да проверя, че има принципно споразумение по политиката на сближаване, но пак казвам, това е принципно споразумение. А в Комисията по регионално развитие ще гласуваме споразумението в четвъртък. Но няма да гласуваме целият текст. Ще гласуваме само ако членовете на Комисията по регионално развитие са съгласни да подкрепят измененията или не. Окончателният вид на текста ще се гласува в пленарна зала този месец. Не знам точно на коя дата. По време на това гласуването политическите групи и членовете на парламента ще имат възможност да внасят изменения. Но положението е следното. Комисията по регионално развитие ще гласува в четвъртък. И ако Комисията по регионално развитие. реши. Всъщност, ако ние гласуваме за, най-вероятно и в пленарна зала ще се гласува за. Така че дали тук ще гласуваме преди или след гласуването в Комисията по програмно развитие е решение от политическо значение. Няма да навлизам в подробности относно член 21, предварителното финансиране, съфинансирането, тъй като това е много дълго разискване да и не разполагам с текста пред себе си. Но пак казвам, като цяло преговорите по този член са приключени. Благодаря ви, уважаеми колега. Ао, да има думата. Eu vou ser muito. Obrigada, Presidente. Vou ser muito breve poderia е, ter. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Мога да се изказвам дълго и на широко по МФР, но ще е, се спра само на предложението направено от колегата Калфин. Ние подкрепяме предложението за отлагане на гласуването по многодишната финансова рамка в Комисията по бюджети по вече изложените причини не сме запознати с текста на споразумението. Ето защо би било за предпочитане да отложим гласуването за 14 ноември. Ето защо подкрепяме предложението на колегата Калфин. А по отношение на графика за пленарното заседание, всъщност няма никакви разлики, няма никаква разлика дали ще гласуваме днес или на 14. но е огромна разликата между това да гласуваме по устно споразумение или гласуваме по писмен текст. Ето защо. Ние смятаме да подкрепим предложението на колегата Калфин. Благодаря ви. Jo, merci. И аз ви благодаря. Така преди аз самият да направя няколко коментари и да отговоря на вашите коментари. Ще помоля господин генералният директор да даде своето мнение, в частност по отношение на бюджетните кредити за плащане до края на годината и как Европейската комисия смята да се справи с бюджетните кредити за плащания в началото на идната година. Тъй като е ясно, че след като приемем проектите за коригиращи бюджети, средствата трябва да бъдат налични, за да може бюджетът да бъде изпълнен от правна гледна точка в равновесие. Въпреки, че ще има прехвърляне на бюджетни кредити в размер на 20 милиарда, които ще трябва да бъдат прехвърляни към 2014 година. Така че е ясно, че през 2016 година ще бъде много сложно положението. Дори и парламента в крайна сметка да успее да поиска равнището на бюджетни кредити за плащания което иска Европейската комисия. А такава е позицията ни, такава е позицията, която гласувахме в пленарна зала по съвет на съвет на докладчика ни. Това отговаря на междуинституционалното споразумение с 2014 година и на практика гъвкавост. И ако има непредвидени събития, те не могат да доведат до плащане на хвърлящи тавана, с изключение на мобилизирането на средства по фондовете, които са извън тавана, в частност фонда Солидарност или инструмента за гъвкавост. А както знаете, тази година имаше много непредвидени събития, както в, тук в Европейския съюз, свързани с климатични и природни бедствия, финансовите трудности в Кипър, така и непредвидени а, събития в чужбина, военната и хуманитарна трагедия в Сирия, трагедията с а, иммигрантите в Ламбедуза и няма причини да смятаме, че няма да има подобни събития и до година. Един от докладчиците посочи, говоря за Ан Янсен, която заяви, че има разминаване във вижданията ни с съвета относно мобилизирането на инструмента за гъвкавост и в частност прибягването до възможността за прехвърляне на средства. И вчера по време на седането на помирителният комитет заявихме, че очевидно съвета никак не притеснява да използва инструмента за гъвкавост и възможност за прехвърляне на средства, когато това отговаря на неговите искани, неговите нужди, както стана с ПКБ номер 7 и Кипър. Но инструмента за гъвкаво засяга не само приоритетите на съвета, но и други политически приоритети, в частност приоритетите на парламента. Така че, господин генерал директор, каква е позицията на Европейската комисия? <clears throat> Благодаря ви, господин председател. Най-напред за 2013 година мога да кажа следното. Очакванията ни се сбъднаха. Това означава, че на 31 октомври очакванията бяха изпълнени. Най-вече в областта на политиката на сближаване, където бяха необходими допълнителни плащания. Нуждите за допълнителни плащания в това отношение се равняват на сумата от кредитите за плащания, предвидени първоначално в бюджета както и кредитите за плащания, които се предвидиха в проекта за коригиращ бюджет 7 и 8. Или с други думи, на 31 октомври 2013 година и с оглед на гласуването на двата коригиращи бюджета, можем да изпълним нуждите във връзка с бюджетните кредити за плащания към тази дата което означава, че след 31 октомври вече са на лице кредити за плащания, които от правна гледна точка а, с минал падеж и изпадаме в същата позиция, в която бяхме миналата година и по-миналата. Изчисляват се различни суми, които трябва да бъдат прехвърлени, за да може да се изплатят бюджетните кредити за плащания. За 2014 година все още нямаме ясна представа за това, което ще ни представят държавите членки като фактура. Имаме някакви а, прогнозни а, суми а, и там се виждат суми, които стигат и 20 милиарда евро. Аз не мога да ви кажа днес дали ще става въпрос за 1 милиард или за 17 милиарда. С оглед на тенденциите, които наблюдавахме в миналото и с информацията, с която разполагаме, считаме, че цифрите ще останат на равнището от миналата година. Поне на равнището от миналата година. Това е в отговор на въпроса с 2013 година. Инициативата на парламента да поиска или по-скоро да наложи е, коригиращия бюджет от 11 милиарда беше напълно оправдана. Както това е видно от цифрите, които цитирах. По отношение на началото на 2014 година имаме сумите от 2013 е, година, както вече многократно съм заявявал, Тези прехвърляеми суми не са изненадващи, имайки предвид, че получаваме фактурите от някои държави членки много късно което означава, че не можем да обработим исканията веднага. Затова имаме а, за референция а, правните задължения, които трябва да бъдат изпълнени в рамките на 2 месеца, което е много по-дълъг период от този, който имахме в миналото, преди 3 или 4 години. Но в крайна гледна точка всичко си има обяснение. Имаме да изплатим определена сума и както и вие правилно казахте, това трябва да бъде направено с бюджет, който дори да се гласува с тавана, ще бъде доста ограничен бюджет. Бих искал да напомня, че хипотезата, която взехме като референтна, за да определим кредитите за, кредитите за плащания, е хипотеза, която ни а, се базира на доста скромни изчисления. Счетохме, че основните нужди за плащанията през следващите година могат да отговарят на неизпълнените поети задължения, т.е. да се възстановят незаплатените поети задължения от предишните години. Явно е, че допълнителните елементи, които бяха обект на преговори в регламента с общите разпоредби, например, са елементи, които ще окажат допълнителен натиск – върху плащанията в някои отношения, защото пък в други отношения се смекчава натиск. Но ще има изключително силен натиск. Считам, че следващата година ще е необходимо да използваме инструментите за гъвкавост създадени в рамките на новия регламент за МФР, като не изключвам, изобщо не изключвам и използването на съответния марш, contingency margin, с оглед на плащанията. Защото с новите програми и натрупването на закъснения е възможно да този марш за извънредни ситуации да бъде преразгледан и той да бъде увеличен или намален. Най-вероятно ще трябва да използваме този инструмент за гъвкавост. На този етап Мога да ви опиша ситуацията по този начин. Повтарям, доста напрегната ситуация. Следващата година ще продължи да бъде и толкова напрегната през 2015 година и със сигурност ще се възползваме от инструментите за гъвкавост. Не зная дали по този начин отговорих на питането ви. Бих могъл съвсем накратко да се спра и на преговорите, които ни предстоят в рамките на помирителната процедура. След много трудни моменти, в крайна сметка тези преговори ще се проведат при една много добра основа. Изяснихме, изчистихме терена, предложението по МФР и по коригиращите бюджети са доказателство за това. По коригиращия бюджет 9 и бюджета за 2014 година, ние в комисията считаме, че с малко добра воля от всички страни ще може да се намерят прагматични решения. Ние знаем какви са основните възражения и ги уважаваме. Основните възражения на всички страни. Но ако позволите, не сега е момента, не тази година е момента да се влиза в голяма дълбочина. Бихме искали да защитим интересите и позициите на всички. И в този контекст искаме прагматични решения, които да се прилагат и от съвета, и от парламента. Всеки трябва да намали малко очакванията си, защото се нуждаем от съгласие по целия пакет. Това трябва да стане на 11. Нощта на 11 срещу 12 ноември. Надяваме се, че след като преодолеем принципните проблеми, в крайна сметка ще изгладим и другите разногласия. Благодаря. Благодаря ви, господин генерален директор. Един въпрос, след което ще чуем госпожа Гресле. Последният трансфер ще бъде извършен по-късно. По дефиниция вие не знаете на колко ще се равнява този трансфер, така ли? Не, господин председател, нямаме представа за сумата на този трансфер. Имахме проучвания а, в комисията. На последното заседание на комисията по бюджетни въпроси имаше питане дали не може да се изясни тази сума, дали не биха могли да се отделят повече средства за финансирането на разходите по научния развой на дейност, но от всичко, всички проучвания, които направихме, резултата беше нула. И ако въобще говорим за такъв трансфер, това ще бъдат няколко милиона, няколко десетки милиона, ако това е възможно, но много натиск беше упражнен тази година. Няма да има някакви изненади в това отношение. Добре, значи жълти стотинки. Äh, äh, Госпожа Гресле. Ich wollte die Kollegen eigentlich auf den Rechnungshof. Искам да привлека вниманието на колегите към доклада на Сметната палата от 2012 година. Днес беше представен в глава първа. Има много интересни данни, свързани с пропуски в плащанията. 15 милиарда повече като поети задължения, отколкото оплащания. Има и искания за плащания, които не са одобрени от съвета и говорим за 100 милиарда евро недостиг на средства и има поети задължения в размер на 313 милиарда евро. Доста а, впечатляваща сума. А, моята страна а, до, 2000, до края на 2012 година е примерно с 60 милиарда евро. Питам се как въобще а, ще се получат нещата, като а, мисля за страни като Испания, Португалия и Гърция, където а, се очертават малки катастрофи. Препоръчвам на всеки да разгледа доклада и нека да си помислим какви ще са последиците от всичко това. В четвъртък продължават преговорите по бюджета. Необходимо е да се обсъжда в много големи подробности и да се разгледа преди това формулировките, предложени от съвета. Да, ще го ставим още тази вечер. Ян Мулдер отново иска думата. Е, Благодаря, господин председателю. Искам да попитам комисията следното. Говорим за а, ПКБ 8 и преди това за ПКБ 2. Миналата година, когато им, имаше одобрение от а, съвета. Необходимо ли е за следващата година да се ам, водят подобни преговори, се подигне, постигне подобно споразумение с съвета? Възможно ли е, защото 2014 година наближава, а нямаме никакви средства предвидени за гъвкавост. Има 50-60 милиарда, които са нужни според вас. Какво бихте посъветвали а, парламента? Дали те да преговарят по такъв начин, по подобен, а, както миналата година? А, и как ще се покрият а, а, тези дефицити в плащанията? Как да сме, да или не? Я плюд марш. Ами отговор е очевиден. Вече няма марш. Господин генерален директор, благодаря, господин председател. Да, ако споразумението се осъществи в рамките на тавана за плащанията, е ясно, че ни остава марш за движение до, 2004, до края на 2013 година. Но знаете, че разполагаме с, а, допълнителният а, марш, contingency марш. И знаете, че имаше споразумение в съвет предложението беше прието и от парламента, така че бих казал все пак има политически ангажимент, който е прият от институциите за предприемане на необходимите мерки за осигуряване на достигащите средства чрез мобилизиране на средства в рамките на този навмарш. Така че не е напълно ненужно това споразумение. Председателят, всъщност въпросът ви наистина е много уместен, Ян. Вчера го засегнахме в подготвителната среща за тристранните преговори. Ясно е, че ще ни трябва декларация. Тук в парламента винаги подхождаме малко скептично към тези декларации и смятам, че те не водят нищо, но всеки път те всъщност да донасят нови средства. Конкретно в, в случай ще донесат 11 милиарда евро в повече. За до година, да, положението ще бъде доста по-сложно, тъй като почти не остава никакъв марш до достигане на тавана. Съществуват обаче други инструменти, които ни предоставят поне някаква минимална гъвкавост. И по време на помирителната процедура вчера припомних ангажимента поет от а, парламента и политическата отговорност на двата са законодателя да гарантират на най-високо равнище на Европейския съюз е, че ще можем да се справим с непредвидените обстоятелства, които евентуално ще се появят. Разбира се, ако се стигне до някаква огромна катастрофа, може да се преразгледа цялата многодишна финансова рамка и да бъде увеличен тавана с съответното мнозинство но ми се струва, че тук можем да разрешим проблема чрез един ангажимент, който ще поемем под формата на декларации, който ще допълни споразумението, което се надяваме да постигнем по бюджета за 2014 година. Искам да направя тук един коментар. Коментар, който не направихме вчера, по време на първата етап на поверителната, помирителната процедура, но се надявам да повдигна този въпрос на втората на второто заседание по моителния комитет, където се надявам да присъщат малко повече министри. Защото министрите на бюджета или отхвърлят всичко, или когато не отхвърлят, се оплакват от всичко. А освен това си позволяват да продължават да твърдят, че бюджетът на Европейския съюз продължава да се увеличава. Но тази година бюджета всъщност ще е, спадне с 6 или 7%. Зависи всъщност как ще приключим годината. Как може да си обясним това явление? Това явление се обяснява с факта, че сравнението се прави по различен начин. Те сравняват първоначалният бюджет с следващият първоначален бюджет. Първоначалният бюджет миналата година беше от 130 милиарда. А първоначален бюджет за тази година 136 е милиарда, т.е. има увеличение от 6 милиарда евро. Но тъй като първоначалният бюджет за миналата година беше, не беше, беше под нуждите и се не може да добавим 8,2 милиарда, реално окончателният бюджет за миналата година беше от 142 милиарда евро. И така реално трябва всъщност да сравним 142 милиарда, които ще изразходваме тази година, са 136 милиарда предвидени за до година. Така че на практика бюджет на Европейския съюз намалява. И както каза комисар Левандовски вчера, от 28-те държави членки нито една не няма бюджет за 2014 година, който ще, който ще бъде с предвидно съкръщение от 6%. Въпреки това, те всички обвиняват Брюксел, че не прави съкръщение, а те правят. Това е един факт, който трябва да а, подчертаем по време на помирителният комитет и който също така трябва да припомним на медиите. А там нататък по отношение на гласуването и в частност а, коментар на и на относно самият регламент за МФР. Не бива да забравяме, че ние, Комисията по бюджети, не отговаряме изцяло за преговорите. Някои елементи зависят от нас и нас е задължение да се занимаваме с аспекти, които ни засягат. Така че или, го, или не гласуваме, или гласуваме против. А когато ни засягат експерти, тогава казваме те са разрешени или не са разрешени. оттам нататък не ние решаваме кога ще се гласува окончателно в момента за МФРН 19 или 20 ноември или не. Това е решение на председателския съвет, което, което зависи от много елементи включително и от законодателният аспект, който, както знаете, съдържа редица елементи. От законодателна гледна точка не всички въпроси са разрешени. Все още има проблеми свързани с делегираните актове, но това е въпрос, който нас изобщо не ни засяга. Председателският съвет ще реши дали това е достатъчно основание за отлагане на окончателното гласуване, предвидено за 19 или 20 ноември. съществуваше също така и проблемът с много сложните преговори относно макроекономическите условия, които се прилагат към фондовете в рамките на политиката за сближаване. Колегата преди малко ни припомни, че е вече постигнато политическо споразумение. Проблемът сега обаче за нас не представлява за комисията по бюджети проблем от политическо естество. Това е проблем, който попада в правомощията на Комисията по регионално развитие. Този проблем обаче е свързан и с нашата дейност, тъй като ние трябва да се уверим, че ще хармонизираме редакцията на съответният член от регламента по, а, за политиката по сближаване с съответният член от регламента за МФР, а именно член 8. Това е въпрос, който повдигнах и по време на помирителната заседанието на помирителният комитет вчера. Както казах господин Голдмайерс, както потвърди и Калфин, както потвърди и секретарията, в момента не разполагаме с окончателната, окончателната редакция на правната форма на споразумението. Това беше потвърдено и аз заявих, че е възможно да съществува проблем в хармонизирането на правната редакция на двата текста. Но ми се струваше, че щом е постигнато политическо споразумение, проблемът с редакцията може да се разреши с контингентум до момента, в който се споразумеят правните служби на трите институции по най-уместната редакция. Тази, този мой коментар не предизвика никакви възражения, така че ми се струва, че моето предложение е напълно приемливо от правна гледна точка. И аз самият предпочитам това решение. Най-откровенно ви го казвам. Ивайло повдигне въпроса и Ян Мудър го подкрепи. А аз самият като християн демократ бих казал, че тяхното отношение е малко като на свети Тома, който иска око да види ръка да пипне по отношение на съвета. Аз самият оставам с впечатлението, че след безкрайните преговори, които се водиха, след безкрайното отлагане и предвид това, което ни очаква, струва ми се, че тук на равнището на комисията по бюджети би било за предпочитане предвид процедурата по помирение, която започна вчера с съвета, която ще продължи през следните дните, няколко дни, мисля, че би било добре да приключим с гласуването тук в комисията по бюджетите. Така че аз съм по-скоро за гласуването днес. А не бива да забравяме, освен това, че при всички случаи правното измерение на МФР съдържа два текста. Единият е между институционалното споразумение и както знаете, този текст вече премина през съответните парламентарни комисии. Знаете, че водеща комисия е комисията по конституционни въпроси. Тя възпречки наши изменения и одобри текста. Така че аз лично бих предпочел да гласуваме днес по целия пакет за МФР, включително и регламента за МФР, като едновременно с това уточняваме, че ако се наложи от да се достигне до коригиращ текст, сътрудничество с другите институции ще го изготвим. Но не бива след това гласуване да прехвърляме текста пленарна зала на този етап. Тоест трябва да съгласуваме двете процедури по между институционалното споразумение в Комисията по конституционни въпроси и по регламента за МФР в нашата комисия. Авко реши, че може да одобри текста и аз ви предлагам като компромисно решение да направим същото нещо тук в нашата комисия. Тоест да гласуваме и ако има гласуване, да не прехвърляме към момента автоматично текста за гласуване в пленарна зала и да оставим на осмотрението на председателския съвет да вземе решение кога ще се проведе окончателното решение. И ако всичко е наред, текстовете ще бъдат гласувани в пленарна зала този месец на сесията през ноември. Ивайло, съгласен ли сте с това предложение? Господин председател, много съжалявам, че отново взимам думата на този етап, но ми се струва, че имаше няколко че има няколко аспекта, които наистина бих искал да доизясня. Нямаме нужда от допълнителни условия, които да се появяват на този етап от преговорите. И това трябва да стане съвсем ясно. Не искаме да променяме правилата на играта и да променяме позицията си. Проблемът с гласуването днес е следният. Първо, не разполагаме с текста. Може да има коригендо, може да няма такъв, може да бъде само техническа корекция, може би не. Но всъщност какъв е проблема да гласуваме, когато ще разполагаме с самият текст, който ще бъде гласуван. Пак казвам, ням, това няма по никакъв начин да наруши графика за приемане на текста. На второ място заявихте, че би следвало да се съсредоточим на въпросите, които попадат в помощта на нашата комисия по бюджети. Аз съм напълно съгласен с вас. Един от водещите принципи към което се придържаме, е, че всичко е договорено, когато всичко е договорено и съответно нищо не е договорено до момента, в който всичко не е договорено. И това винаги е бил у нас водещ принцип. И ако кажем, че текстът е готов за гласуване в пленарна зала, това означава, че комисията по бюджет е напълно удовлетворена с всичко договорено. И вие сте напълно прави. Не от нас зависят преговорите, не от вас, не от нас зависи дали ще бъде гласуван окончателният текст или не. Но нашата парламентарна комисия трябва да заяви дали е съгласен с всички аспекти на предложението и на споразумението или не. И накрая, по отношение на вече съществуващите условия, оценяваме високо решението на, на съвета. Прехвърлянето го за до година няма да улесни бюджета за 2014 година, но то е необходимо и се радвам, че те го одобриха. Разбира се, уверявам колегите от Комисията по регионално развитие, че няма да им изимаме правомощите и няма да преговаряме на тяхно място. Те могат да водят своите преговори, те ще направят каквото искат, но смятам, че преди да гласуваме имаме нужда от писмения текст. И накрая по отношение на работната група за способните ресурси, не знам какво е вашето впечатление, но аз не съм много убеден дали въобще ще функционира тази група съвета вчера заяви, да, може би ще има застане на групата до края на годината, но няма да започваме разговори по същество, а само ще разменим първоначално мнение. Не знам, ако тази позиция ви задоволява добре, но на мен ми се струва, че през няколко дни може все още да постигнем някакви резултати. Имаме предложение на Европейската комисия, чухме реакциите на съвет и ми се струва, че може през няколко дни да приключим преговорите и по този въпрос. Euh, добре, Ивайло. Вижте, основното ми безпокойство по тази тема е дали ще имаме единодушие в комисията по бюджета. Ако има една или две групи от хора, които считат, че трябва да удължи малко срока и да даде малко повече време, ще се съглася. Но за да завършим положително и конструктивно, бих искал да кажа, че е, за да имаме и конструктивни преговори с е, съвета, е редно да процедурираме последния начин. Да гласуваме коригиращи бюджети 7 и 8. Разбира се и коригиращ бюджет 9 и общия трансфер. Но това е по МФР коригиращи бюджети 7 и 8. В това отношение трябва да кажем, че няма някакви съществени пречки по бюджета и МФР да кажем, че не можем да гласуваме регламента за МФР, защото не сме получили текста на регламента за фонда за сближаване. Затова на 14 ще гласуваме, за да може на време да гласуваме и на пленарно заседание. И да може председателския съвет да впише това като точка в дневния ред за декември. Ако спечелим няколко повече дни, това ще ни позволи да получим повече информация в групата на високо равнище. Ние отчитаме обасенията, които вие изразихте, като същевременно обаче не искаме съвета да остава с впечатлението, че е, ние сме на отбранителна позиция преговорите много зависят от атмосферата, при която се провеждат. И ако започваме да свързваме преговорите с нещо различно, ако започваме да напипваме чувствата на противника, то тогава не трябва да изпускаме тази нишка. Благодаря на всички. Сега можем да преминем към гласуване, да гласуваме и останалите точки, които са. Заповядайте. Благодаря. Аз съм член на комисията по бюджети, но не и в комисията по регионално развитие. Да, това, което смята комисия по регионално развитие е важно за самата нея и те имат какво да кажат по макроекономическите условия. Но това не значи, че трябва да бъде взето преди от комисията по бюджет. Можем да следваме препоръките на председателя, но едно не разбирам. Има политическа група, която днес не иска да гласува, но всички останали политически групи искат да гласуват по регламента за МФР. Значи трябва да се реши и всичко да се отложи за следващата седмица. Според мен по този начин ще изпратим а, погрешно послание, свързано с нашата позиция и гледна точка. НП е изцяло за това днес да се проведе гласуване. Вие като председател а, смятате, че гласуването трябва да се отложи за 14 ноември, ще следваме ва вашата препоръка. Салвадор, pas de malentendu entre nous, hein? Салвадор, нека да се разбираме правилно. Може би аз съм се изразил погрешно. Първо, не казвам, че ще чакаме становището или решението на Комисията по регионално развитие. Изчакваме правния текст, резултат от споразумението между парламента и и Комисията по регионално развитие. Защото същия този текст ще се отрази от правна гледна точка върху регламента МФР. В регламента за МФР се говори за макроекономическите условия, така че трябва да има някаква последователност, някакво съответствие. Така че проблемът е от правно естество. На второ място не предлагам да отложим всички гласувания. Предложих за една от трите. Казах, че може да има няколко различни мнения и една от групите хора беше за отлагане на гласуването. От една страна искам да гласуваме регламента за кохезионната политика преди другия. Другите елементи от пакета за МФР могат да бъдат гласувани. Това беше предложението ми. Не искам да гласуваме в комисията по бюджета, дали да гласуваме за регламента МФР. Навлизаме в изключително трудни преговори, така че е, това би било излишно. Ако всички може да приемете това компромисно предложение, много ще се радвам. Госпожа Кармаев. Благодаря, господин председателю. Едно не разбирам. Дали не се въртим в кръг? Позицията свързана с а, е, е, това какво ще се случи зависи от а, изхода на преговорите или кога ще се гласува в пленарна зала. Дали това зависи от а, гласуването в а, комисията Реги? Не се ли въртим в кръг? Защото ние очакваме е, решение, което е, трябва да дойде от Комисията по регионално развитие. Пък от друга страна има и пленарна зала. Сундото. Не, нашата комисия не чака становището или решението на която и да е друга комисия. Трудни преговори бяха водени от Комисията по регионално развитие за макроекономическите условия. Тези преговори приключиха. Край. Не, не, не. Вижте, това, което е станало на пленарното им заседание, не е наша работа. Госпожо Карвайо, това не е наша работа. Аз не съм председател на парламент. За съжаление за мен, за мое най-голямо съжаление и за щастие на парламента като цяло. Аз, благодарение на доверието, което сте ми гласували, за сега съм само председател на Комисията по бюджетни въпроси. Проблема с макроекономическите условия е на лице, защото Текста, който се използва за макроекономическите условия, е включен и в регламента за МФР, за който ние отговаряме. За това трябва да изчакаме правния превод на споразумението между съвета и парламента. За парламента това е Комисията по регионално развитие чакаме а, този превод, за да сме сигурни, че израза, който се използва в а, фонда за сближаване е същия, който използваме в регламента за МФР. Проблемът е от правно естество. Това е. Ян, който също е специалист по регионалните проблеми. Благодаря, господин председателю. Аз подкрепям позицията, изразена от Селвадор. Това, което е важно днес, а, е а, позицията на нашата комисия. Трябва да имаме много а, ясна позиция. Разбира се, не сме отговорни за всичко, но а, ние сме ключова комисия в рамките на МФР. Ето защо смятам, че гласуването по МФР е много важно от символична гледна точка, дори ако е а, възможен е, а, коригендум. А, трябва да изпратим едно много ясно послание към всички, а именно, че нашата комисия няма никакви възражения ам, и по отношение техни, техническите елементи от коригендума. А, но някак си оставам с впечатлението, че а, днес не става въпрос за технически подробности, става въпрос за политическото послание. И има, а, имате някакви съмнения. Или имаме съмнения, или приключваме, а, като се ограничаваме в рамките на техническите елементи. Ако а, не се справим, значи отново има възможност да се а, отложи процедурата до декември. Може би има искане в парламента да има отлагане, обаче политическата обстановка ще стане много трудна. Важно е и за комисията Реги. А, те нямат нужда от правна гледна точка решението на нашата комисия, но за а, комисията Реги е по-добре, ако в четвъртък разполага с решението на нашата комисия. Това от политическа гледна точка, не е от правна гледна точка точка. Моят призив е да изпрати много ясно послание, да има технически и правен текст и нищо друго. И ще има отлагане само поради технически а, причини и ще а, а, изпълним процедурата на 14 ноември. Ако има други елементи, ще има много голямо отлагане. Ян. Коментара, който ще направя в качеството си на председател пред пресата е този, който ще направя след като мине и померителната процедура. Ян. Тук не става въпрос само за комисията Реги. Но комисията има проблем с собствените си е, ресурси. Нямам представа как ще се сформира комисията и през последните 2-3 години провеждаме дискусии, гласували сме с не. Оправдано е да отложим нещата, като имам предвид и позиция на съвета. Е... Only to make our... Елга. Only to make our... Само да разясна нашата позиция. Подкрепям позицията на Ивайло Калфин и Ян Молдър. Имаме нужда от документите и тогава да решим дали да гласуваме или не. <laughs> Е, Салвадор. Изглеждам сякаш утре бихме могли да получим документа от комисията Реги. Има голяма необходимост да се провери този документ. Утре има, не, в четвъртък има съвместно заседание на две комисии, нашата и друга, и тогава можем да проверим за какво става въпрос или утре, когато получим документа. И а, тогава колегите могат да се успокоят, че в крайна сметка ще се получи споразумение, ще се постигне споразумение, което не противоречи на нашите интереси. Добре, можем да отложим до 14 процедурата, но все пак трябва да се придържаме към препоръките на председателя. Bien. Bon, euh, je propose d'arrêter là. Предлагам ви да спрем до тук. Да спрем до тук. Радвам се, че Салвадор е в олимпийска форма. Всички ние се радваме. Установявам, че проблема, който беше технически, беше превърнат в голям технически проблем. Ако е проблем между нас и съвета, добре, но когато се превърне в вътрешен проблем, това вече вече е лошо. Предлагам ви да изчакаме следващата седмица, да изчакаме и пленарното заседание през ноември, а коментара, който аз ще направя е, че сме поступили по този начин по правни причини, защото чакаме коригендума. Междувременно това ще ни позволи да напреднем и в групата на високо равнище. Проблема на тази група е, че тя е на толкова високо равнище, че не можем да я стигнем. Нито аз, нито докладчика, нито координаторите, никой не може да вземе решение, може само председателя на групата на високо равнище. Гласуваме коригираш бюджет 7. Няма изменение. Кой е за? Мерси. Ке конт? Против. Един, двама, трима. Против. Въздържали се. Двама въздържали се. Приема се. Коригиращ бюджет 8. Тук имаме изменения. Вземете си списъка с гласуване, ако обичате. Всеки ли разполага с картата за гласуване? Гласуваме. Изменение първо, казва председателя. Кой е за? поправят председателя. Забравете какво ви казах. Направих противното на това, което казах. Ама вие защо ми давате този списък? Cette commission ne fonctionne plus du tout. Bon. Джованни Лавия. Коригиращ бюджет 8. Изменение първо на Ейдер. Кой е за? С устно изменение заличаване на инфу. За, против, 1, двама, трима, въздържали се. И вие ли сте против? Четирима били против. Въздържали се, приема се. Из... Устно изменение на СНД. Докладчика е за. Кой е за? Против. Един, двама, трима. Въздържали се. Приема се. Устно изменение на докладчика в параграф 4б. Клаузата за макроекономическите условия за против един въздържали се. Един въздържал се, двама въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване по електронен път. Начало на гласуването. Моята машинка не работи. А, работи. Il manque euh, une carte n'a pas voté. Някой не е гласувал. Край на гласуването. 26 за, 5 против, няма въздържали се, приема се. 3,9 милиарда бяха прияти. Alors, sur le budget rectificatif numéro 9. Коригиращ бюджет 9. Няма изменения по него. Гласуваме целият текст за. Електронно ли да гласуваме? Ми, добре. Трябва да гласуваме по електронен път. Гласуваме окончателно коригираш бюджет 9. Начало на гласуването 31 члена. Имаме и всички трябва да гласуват. Очакваме 31 гласа. Край на гласуването. 26 за, 4 против, 1 въздържал се. Коригиращия бюджет 9 се приема. Alors, sur le virement, sur le virement global, il y a des amendements C'est ça. Donc en fait. Общия трансфер. Докладчика предлага да приемем непроменено предложението на комисията. Qui, qui, exprime, qui exprime sa vive satisfaction. Изразяваме живо задоволство. Добре. За. Против. Един-двама. Въздържали се. Няма въздържали се. Приема се. ensuite nous avons le rapport de reimer bge sur la mobilisation de доклада на Раймер Бъге за мобилизирането на инструмента за гъвкавост за задействане на фонда за солидарност, казва председателя за Франция, Италия и Испания. Точка 15, казва председателя. Трябва да гласуваме, както гласувахме и коригиращ бюджет 7, по принцип. Начало на гласуването. Гласувайте, гласувайте, гласувайте. Край на гласуването. 23 ма за, 4 ма против, 1 въздържал се, приема се. Мобилизиране на фонд Солидарност за Германия, Австрия и Чехия, наводненията в тези е, държави. Това е точка 17 от дневния ред. Господин Фернандес, искате ли да вземете думата? Не. Докладчика е доволен и просто иска да гласуваме. Да гласуваме за начало на гласуването. Nous votons par électronique sur le rapport Fernandes. Гласуваме доклада на господин Фернандес, точка 17. Гласувайте, моля. Трима души не са гласували. Много странно. Добре. Край на гласуването. 27 за, няма против, няма въздържали се. Голям триумф. Браво! Le silence de notre ami est extraordinairement...

Имаме ли време? Добре, в такъв случай ще изчака здравето на животните. Добре се справихме днес. Благодаря ви за присъствието. Прекратяваме заседанието. Членовете на екипа за тристранни срещи ще се срещнат други ден. За помирителния съвет ще се срещнем в понеделник, идната седмица. А следващото дом стане нещо комисия 14 ноември. Закривам заседанието.